Colleghi, buongiorno, vi invito a prendere posto in modo tale da poter cominciare una sessione che sarà probabilmente... доста важно е заседанието. И така, нека първо приемем дневния ред, ако няма възражение. Приема се, както е изпратен, ако няма възражение. Предава се по интернет заседанието на сайта на парламента. Нека сега пристъпим към същината на днешното заседание, гласуването по временния доклад. Господин Яколини ни представи проекта си за доклад на мартинското заседание след представянето на междинния доклад. Бяха внесени 700 изменения. Докладчика и докладчиците в Сянка направиха всичко възможно да ги обобщят. Така че в крайна сметка имаме 77 компромисни изменения за гласуване. Господин Яколини, не знам дали иска да вземе думата. Може да вземе? Не, не иска, така че можем да пристъпим към гласуването. И така, моля да приготвите картите си. Защото ще гласуваме и с електронните устройства. Извинявам се, аз не си нося картата.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 от време на време ще трябва да се гласува електронно, така че ако обичате, намерете начин да си набавите картата, асистента ви може, би, може да ви я е донесе. Воли, quindi qualche minuto? Ако искате, можем да изчакаме малко. Prego, onorevole Diaz de Mera. Muchas gracias, señora presidenta. Заповядайте. Имате думата, който иска да взема. Благодаря, госпожо председател. Понеже много работа имаме тази сутрин, предлагам, докато колегата си набавя картата, да почнем да гласуваме, а тя ще гласува с дигане на ръка междувременно. Председателката, да, можем незабавно да пристъпим към гласуването. Така, започваме да гласуваме. Dichiaro chiusa la votazione. Край на гласуването. Второ изменение се отхвърля. 2-4-2 беща, сега 2-4-3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 243. Сега 244. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Двеста четиридесет и пет. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 246, моля гласувайте. Край на гласуването. Двеста четиридесет и седем. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 248. Моля, гласувайте. Край. Приема се. Триста моля гласувайте. Не, извинявам се. 249 каза председателката. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Двести и петдесет. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. разделно гласуване имаме по 251. Първата част, първа точка, заличаване на, дум, на, на думите комисията заедно с държавите членки. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втората част сега. Тук искаме да се добави призовава комисията, както и в сътрудничество с държавите членки. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1, първата част. Заличаването от Interalia до Intimidation. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Добавя се which should include interalia до intimidation. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме на компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега отиваме на 269 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 269 изменение беше това. 270. Моля, гласувайте. Не, не гласуваме това изменение. Извинява се председателката, това е езиково изменение. Компромис 3. Ще гласуваме сега. Моля, гласувайте. И край. Приема се. Сега гласуваме 272 изменение. Моля, гласувайте. И край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме на изменение 279. Моля, гласувайте. И край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме компромисно изменение 5. Край на гласуването. Приема се. Изменение 284. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Двеста Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 286, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 287. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 288. Край. Приема се. 289-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 298 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 300. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 626 за. Извинете, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към 301. Моля, гласувайте. Край на гласуването. От... Приема се. 302 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 303. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 304. Моля, гласувайте. И край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 305 гласуваме сега. Край. Отхвърля се. Триста и шест. Моля, гласувайте. И край. Отхвърля се. Триста и седем за. Край на гласуването. Приема се. Изменение 308. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 309. край. Отхвърля се. В 310 следващите изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 311 то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 312. Край. Приема се. 313. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 314. Край на гласуването. Приема се. Изменение 315. Моля, гласувайте. И край. Приема се. Изменение 317. Край. Приема се. 316. И край. Приема се. Компромис 7. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме на 329 то изменение. Моля, гласувайте. И край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 8. Компромисно изменение 8. Принципа на законност и възможност. И така, това е 8 компромисно изменение. Край на гласуването. Приема се. 339 е следващото изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 300. И 40 и 341 те са еднакви. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 342. Моля, гласувайте. И край. Приема се. Компромисно изменение 9. Моля, гласувайте. И край. Приема се. Преминаваме на изменение 346. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 347 и 348 заедно гласуваме по тях, защото са еднакви. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 350. Не, то отпада, извинява се председателката. Не, всъщност точно 350 гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към 10-то компромисно изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Това означава, че преминаваме на изменение 356. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към изменение 360. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Заповядайте, госпожа Айла Сенда. Благодаря. Госпожо председател, компромисно изменение 11, искам да ви напомня, че моята група внесе една молба. Смятаме, че някои измен... изменения са покрити от компромисите, но не всички. 397, 398. Там става въпрос за по-силна защита. Докладчик е отразил проблемите, които ние виждаме, но в компромиса пък това това е сведено до едно съвсем кратко а, споменаване. По-добрата по-доброто охраняване и защита на границите. Така че е, бихме искали разделно да се гласува. Ние смятахме, че нашата гледна точка е отразена в компромиса, компромисното изменение, но се оказа, че не сме е, съвсем доволни. 395, 397, 398 и 442 са измененията, за които говорим. Благодаря, госпожо Яласенда. Секретариатът е получил а, тази ви бележка. Така че първо ще е, гласуваме компромиса и след това ще гласуваме измененията, които вие искате да се гласуват отделно. И така, 11-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега, изменение 374. 374. Това е едно от измененията, които вие изредихте. Тя казва не, не. И така. Измененията, които са включени в 11-то изменение, не са всички първоначални, свързани с а, тая тема. Ние не искаме всички да се гласуват по-отделно, само тези, които са свързани с защитата на жертвите. 395, 397, 398 и 442 са тези, които бихме искали да се гласуват отделно. Става въпрос за конкретни мерки за защита на жертвите само тези четири изменения. Не искам всички други, свързани с този компромис, да се гласуват отделно. Става въпрос за мерки за защита на жертвите. Председателката, добре, сега стана ясно. Компромис 12 сега гласуваме. Край на гласуването. Приема се. С това преминаваме към компромис 13, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към изменение 388, начало на гласуването, край на гласуването. Моля за изменение. Гласуваха ли всички? С това закривам гласуването. 388 беше отхвърлено. С това преминаваме към изменение 390, 300 89. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 390. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към изменение 394. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме по изменението на госпожа Аяла Сендър. Това е изменение 395, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме сега към изменение 397, начало на гласуването. Отхвърля се. Сега, изменение 398, начало на гласуването. Приема се. Не, извинете, поправя се председателката. Всъщност да, приема се. Сега преминаваме към компромис 14. Начало на гласуването. Гласуваме компромис 14. Край на гласуването. Приема се. Изменение 403. Начало на гласуването. Повтарям изменение 403. Край на гласуването. Приема се. Компромис 15. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 408, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Две идентични изменения 409 и 416 Начало на гласуването. Гласуваме по 409 и 416. Край на гласуването. Отхвърлят Изменение 410. Начало на гласуването. Край на гласуването. Гласувахте ли всички? Приема се. Изменение 411. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 413. Начало на гласуването. Край на гласуването. Ще се върна за малко, защото пропуснах едно гласуване по едно от измененията. 413 беше прието, но сега трябва да гласуваме по изменение 412, така че откривам гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се. 412 беше отхвърлено. Изменение 415. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 417. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 418. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 419. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме по изменение 421. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С това преминаваме към гласуване на компромис 16. Има внесено искане за разделно гласуване. Гласуваме по първата част без израза трансгранично сътрудничество. Всъщност става дума за трансгранично сътрудничество. Гласуваме по първата част на компромиса. Начало на гласуването, край на гласуването, приема се. Сега гласуваме по втората част с добавката предлага да бъде насърчавано трансграничното сътрудничество. Начало на гласуването, край на гласуването, приема се. Изменение 422 не поправя се председателката. Отпада. Отпада това изменение. Гласуваме по изменение 427. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 428. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 429, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С това преминаваме към компромис 17, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 434, изменение 434, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме изменение 435, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 435 се отхвърля. Prima siamo 434 perché sì. sono caduti per Onorevole Maier, gli altri След като приехме Изменение 17, всички останали изменения, по тях няма смисъл да гласуваме. Госпожа Майер, имам въпрос 430, 423 и 433, там за мен е, е написано compatible, обаче не сме гласували. Питам дали трябва да бъде така. Тези изменения отпаднаха, защото ние приехме компромис компромисното е изменение. Затова минахме веднага към 434. Сега гласуваме по 436 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С това преминаваме към изменение 437, начало на гласуването по 437, край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по изменение 438, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по изменение 439, начало на гласуването, край на гласуването, приема се. Сега преминаваме към гласуване на следващия компромис, компромис 18, начало на гласуването. Не, секретариатът ми казва, че трябва да гласуваме по изменение 441, така че начало на гласуването по изменение 441. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме компромис 18. Край на гласуването. Приема се. Сега, изменение 442. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Това изменение се отхвърля. Гласуваме по 443. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме изменение 444. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме изменение 447. Начало на гласуването. Край на гласуването. Сега гласуваме по изменение 451. Начало на гласуването. А, всъщност в този случай трябва да гласуваме, защото Имаме конфликт с друго изменение и трябва да видим всъщност кое изменение да включим. Donc c'est comme si c'était deux amendements à distincts. Il faut choisir l'un des deux.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 Сега трябва да гласуваме по 451, но има конфликт с друго изменение и трябва да видим за кое изменение всъщност ще сме, кое изменение ще приемем, така че гласуваме изменение 451. Край на гласуването по 451. Приема се. С това преминаваме към компромис 19. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С това преминаваме веднага към компромис 20, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 21. Начало на гласуването. Край на гласуването. Апровато. quindi passiamo. Приема се. С това преминаваме към изменение 468, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 469. Изменение 469. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се.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 Гласуваме по изменение 472. Начало на гласуването. Чуза. Край на гласуването. Приема се. Изменение 474. Тук има внесено искане за разделно гласуване в три части. Гласуваме по първата част. Първа част. Тук трябва да се добави текст. Recommends до Bank. Гласуваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Гласуваме за добавката End Business. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Трета част. Трябва да се добави текст Call on Member States до Procurement. Гласуваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се третата част. Госпожа Борселино желая да вземе думата, моля. Аз е, искам да внеса устно изменение за 475. Трябва да се заличи според мен изразът е, решителен или решително. Има ли възражения срещу устното изменение? Моля. госпожа Борселино изисква изменение по изменение, по което вече гласувахме. Sul 475 che ci apprestiamo. Se non ci sono obiezioni andiamo al voto. Andiamo... Не, става дума за изменение 475. Ако няма възражения, ще гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Промесо 22, che pongo in votazione, dichiaro... Компромисно изменение 22. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 485. Моля гласувайте. Край на гласуването. Всички ли гласуваха? Приема се. 485 се приема. 486. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 495. 495. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 496. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 497. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 498. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 499. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по изменение 500. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 501. Разделно гласуване. Гласуваме по първата част. Подпомагане на обучението на държавни служители. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по втората част. Предложение да се добави формулировката независимо консултиране на държавни служители. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част се отхвърля. Изменение 503. Гласуваме по 503. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 503 се отхвърля. Гласуваме по изменение 504. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 25. Моля, гласувайте. Компромисно изменение 25. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 521. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 28. Моля, гласувайте. Гласуваме по компромисно изменение 28. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 29. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 536. Моля, гласувайте. Изменение 536. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 537. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по две идентични изменения 538 и 539. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Компромисно изменение 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 30. Моля, гласувайте. Компромисно изменение 30. Край на гласуването. Приема се. Изменение 548. Моля, гласувайте по 548. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 549. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 550. Моля, гласувайте. Респинто. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 551. Моля, гласувайте. Кюза. Апровато. Approvato. Приема се. Изменение 552. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 553. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромисно изменение 32 се приема. Изменение 572. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 34. Разделно гласуване. Гласуваме по първата част. Предложение да се заличи частта offering до offense. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по втората част. Предложение да се добави формулировката offering до offense. Моля, гласувайте. Искате думата ли? Гласуваме по втората част. Край на гласуването. Втората част се приема. 581. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 592. Моля, гласувайте по 592. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 593. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 596. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 597. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 598. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 599. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 604. Моля, гласувайте по 604. Край на гласуването. Отхвърля се. Dichiaro аперта ла votazione. Компромис 39. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме на изменение 610. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Шестотин и осемнайсе. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Гласуваме изменение 618. Край на гласуването. Някой каза, че няма такова изменение. Има. Проблем ли има? В списъка за гласуване. А, намерили сте го. Добре. Господин Енчо не е успял да гласува. Но приема се. Компромисно изменение 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващото изменение 624. Моля, гласувайте. 624-то. На Гей Митчел. Добре, то е отхвърлено, е, отеглено, извинете. 630 за. 630 изменения. Моля, гласувайте. Сьорен Босьон Дегор. Край на гласуването. Отхвърля се. 635. Край на гласуването. Отхвърля се. 636. Оттеглено е. на Таня Файон. 637, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 638. Моля гласувайте. И край. Приема се. 639. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 640. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме компромис 43. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 643 е следващото. Моля гласувайте. Край. Приема се. Компромисно изменение 44. Имаме искане за разделно гласуване на две части. Първата част от Welcomes the Fact до National Authorities. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Добавяне. Призовава спортните организации до механизми за защита. Моля, гласувайте. Край. Приема се. Изменение 648 е следващото. 648. Моля, гласувайте. Край. Приема се. 649. Край. Приема се. 650. Моля, гласувайте. 650. Край на гласуването. Отхвърля се. 651, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 652. Край на гласуването. Приема се. Издание 653. Моля, гласувайте. 653. Край на гласуването. Приема се. 654. Моля, гласувайте. че се приема. Край на гласуването. 654. Всъщност се отхвърля. Отхвърля се 654. Господин Скила, как и си искате да вземате думата ли? Преминаваме към изменение 655. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 656. Моля, гласувайте. Край. Приема се. 657, моля гласувайте. Край. Приема се. Компромисно изменение 45. Край на гласуването. Приема се. Компромис 46. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 668. Моля, гласувайте. 668. Край на гласуването. Приема се. Изменение 669. Моля, гласувайте. 669. Край. Приема се. 670 е следващото. Моля, гласувайте. И край. се. Изменение 671, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 672. Край. Приема се. Изменение 673. Край. Приема се. 674. Край. Приема се. Господин Скот. Госпожа Скот. Мисля, че не сме гласували 663 и 664. It falls till 662. Отпадат измененията до 662 включително. Не сме гласували 663 и 664. Те не са отразени в компромисното изменение. It's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 сте, трябва да гласуваме 663 и 664. И сега, и така гласуваме 663. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. Шестстотин шестдесет четири. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. И така, сега се връщаме там, на където бяхме стигнали. Шестотин седемдесет и пето. край. Приема се. 676. Край. Приема се. Компромисно изменение 47. Моля, гласувайте. Край. Приема се. 682 е следващото изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 683. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 48. Край на гласуването. Приема се. 687 е следващото. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 49. Моля, гласувайте. И край. Приема се. 695. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. Две изменения гласуваме заедно. 696 и 697. Моля, да гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Отново две заедно. Ще гласуваме 698 и 699. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 700. Моля, гласувайте. 700. Край на гласуването. Приема се. Компромис 50. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 706. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 709. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 710. Край. Отхвърля се. 710. 711. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 712. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 713. Край. Приема се. Гласуваме 714. Край на гласуването. Приема се. Изменение 716. Край. Отхвърля се. Моля, гласувайте 717. Край. Приема се. 718. Край. Приема се. 719. Край. Приема се. Компромисно изменение 51. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се преминаване на изменение 728. И край на гласуването. Приема се. Изменение 729. 729. Край на гласуването. Отхвърля се. 731. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 732. край. Приема се. 733 е следващото, защото се прие 732. Моля, гласувайте 733. Край. Отхвърля се. 734. 734. Моля, гласувайте. Край. Приема се. 735. Моля, гласувайте. Край. Приема се. 736. 736 и следващото. Край. Приема се. 737. Моля, гласувайте. Край. Приема се. 738, моля, гласувайте. Край. Приема се. 739, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 740. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. 742. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 743. 743. Край. Приема се. 744. Край. Отхвърля се. Сега има няколко съображения, точки от преамбюла. Почваме с първо изменение. Моля, гласувайте. Край. Приема се. Второ изменение. За. А, извинете, гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. Моля, гласувайте. Край. Приема се. Изменение 4. Четвърто изменение гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Моля, гласувайте. Край. Приема се. 7. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. Изменение 8. Край. Приема се. Изменение 9. Край. Приема се. Изменение 10. Моля гласувайте. Край. Приема се. Изменение 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Начало на гласуването. Гласуваме по изменение 16. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение 18. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 19. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Госпожо председател, моля. Искам да отегля изменение 20, защото е идентично с 19. Или с 9. Благодаря, господин Мичел. Изменение 21. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 22. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 23. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 24. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 25. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 26. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 27. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 28. Начало на гласуването. Приема се. Изменение 29. Не се допуска с което преминаваме към изменение 30. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 31. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 32. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 52. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се компромис 53. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 38. Начало на гласуването. Повтарям изменение 38. Край на гласуването. Приема се. Изменение 49, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С което преминаваме към компромис 54, начало на гласуването. Край на гласуването. 54, господин Мичел. Приема се. Изменение 43. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 55. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 52, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 53. Тук имаме разделно гласуване. Гласуваме по първата част. искане за заличаване. Нека да гласуваме сега. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме по втората част на изменение 53. Става дума за добавен текст. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 56. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 57. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към изменение 61. Начало на гласуването по изменение 61. Край на гласуването. Приема се. Изменение 62. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 63. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 64. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 65. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 66. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 58. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 59. Начало на гласуването. Гласуваме по компромис 59. Край на гласуването. Приема се. Изменение 79. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 80. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 81. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 82. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 83. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 60. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 91. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 92. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 93. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 61. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С това преминаваме към изменение 100. Начало на гласуването. Mm-hmm. Край на гласуването. Приема се. Изменение 101. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 102. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 62. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С това преминаваме към компромис 63. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 64. Тук има искане за разделно гласуване. Гласуваме по първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме по втората част с добавката тероризъм. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С това преминаваме към изменение 121. Гласуваме. Начало на гласуването. Гласуваме по изменение 121. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 122. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 123, начало на гласуването. 123. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 65. Начало на гласуването. Край на гласуването. Компромис 65. Край на гласуването по този компромис. Приема се. Изменение 127. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 66. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 135. Начало на гласуването. Край на гласуването. 135 се отхвърля. Изменение 136 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 67. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 140, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 68, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С това преминаваме към изменение 149. Начало на гласуването по изменение 149. Край на гласуването. Приема се. Компромис 69. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 159. Всъщност две изменения 159 и 160. Те са идентични. Гласуваме. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 161. Всъщност, поправя се председателката, преминаваме към компромис 70. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 165. Начало на гласуването. Гласуваме по изменение 165. Край на гласуването. Отхвърля се. С това преминаваме към Компромис 71. Искане за разделно гласуване. Гласуваме по първата част. Става дума за искане за заличаване. Гласуваме по първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме по втората част. Става дума за добавен текст. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С това преминаваме към изменение 177, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 178. Тук има устно изменение. Има ли някой против? Виждам, че не. Така че гласуваме. Края на гласуването. Приема се. Компромис 72. Гласува по него. Край на гласуването. Приема се. Изменение 185. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 186. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 187. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 189. Изменение 189. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 189. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 73. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С това преминаваме към изменение 190. 193. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис. Не, извинете, изменение 194. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 74. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С това преминаваме към изменение 204 и изменение 205. Те са идентични. Начало на гласуването. Гласуваме по 204 и 205. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 206. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 75. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега две идентични изменения 211 и 212. Гласуваме по тях. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 213. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. Компромис 76. Начало на гласуването. Votazione chiusa. Край на гласуването. Приемат се. С това преминаваме към компромис 77, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С това преминаваме към изменение 230. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 231. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 232. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 232. 233, извинете, начало на гласуването, край на гласуването, приема се изменение 234, начало на гласуването, край на гласуването, Приема се. Изменение 235. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 236. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 237. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 238. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 239. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 240. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 241, последното изменение, началото на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега, един момент, искам да ви помоля да гласуваме по така изменената резолюция. Начало на гласуването. Край на гласуването. Двадесет и четири за, пет въздържали се, няма против. С това всъщност докладът се приема, така че искам сега да поздравя колегата. Желаете ли да вземете думата? Съвсем накратко защото е, Предполагам, че колегите са точно толкова изтощени, колкото вие и аз. Благодаря на колегите, благодаря на секретарията, благодаря на всички, които допринесоха за приемането на този доклад. Със сигурност е, работата, която сте извършили е много добра и е ясен сигнал в борбата срещу мафията и организираната престъпност. Ще се срещнем днес след обед. Благодаря, господин Яколино. Искам да припомня, че днес след обед в 15 часа ние ще проведем междупарламентарна среща с депутати от други държави членки. Господин Нютон Госпожо председател, мисля, че трябва да поздравим вас за изключително ефективното и бързо провеждане на това гласуване. Наистина ви благодаря. Благодаря ви. Но сътрудниците от секретарията са чудесни. Всъщност те ми помагаха, така че трябва да благодарим и на тях.